Pero que se quiten estos ahora, allí porque... El señor presidente. Bueno. Председателя. Bueno, queridas, queridas y queridos colegas, no me toca a mí. Уважаеми колеги, Ще председателствам това заседание. Durante unos minutos para no retrasar el debate, sobre todo en presencia del comisario Calas, Всъщност не беше мой ред да водя заседанието, но ще заместя предвидения за председател заради телевизионно интервю и в този случай се надявам, че няма да има закъснения. Когато дойде колегата, ще продължим. Но, и все там поко. Си? Георг, по фавор. Заповядайте. Данк, гратулира на мецом фернзеауфтрит, ава их волте мих айх нур цу кетч ти Поздравявам ви с председателството. Просто искам да ме помоля да ме запишете в спонтанните изказвания. Да, имаме го предвид.